Guten Morgen, wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Da will man einmal den, Sozi den Sozialisten. Добър ден, е, започваме нашата работа. Координаторите от групата на социалистите помолиха днес да изчакаме малко, защото са в задръстване, обаче е, не можем да чакаме повече и трябва да започнем сега. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Става дума за освобождаване от отговорност на Европейската агенция за електронна комуникация. Има едно изменение от колегата Чернецки и искам да ви посоча в тази връзка, че ако се отхвърли това изменение, автоматично имаме освобождаване от отговорност и това отхвърляне се предлага от нашия докладчик. Сега преминаваме към гласуване. Кой подкрепя това изменение? Кой е за него? Против? мнозинството са против, с това се отхвърля изменението и с това автоматично имаме освобождаване от отговорност. Преминаваме към резолюцията, изменение 4 на госпожа Каленбах. Извинете. За самото решение имаме електронно гласуване, начало на гласуването. Sorry, wait a second. Just a second. Die Abstimmung ist geschlossen. Край Glasurnato. гласуването. Край на гласуването. 15 на 6. Кой не носи картата си за гласуване? 15 плюс вот in favor. Има ли още някой, който да не носи картата си? Няма. Благодаря. Преминаваме към резолюцията. Гложа в Accounts. Също имаме електронно гласуване. Край на гласуването. 17 на 4. Резолюцията, изменение 4 на госпожа Каденбах. Кой подкрепя това изменение? Кой е против? Въздържали се? Сега гласуваме по цялата резолюция. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 17 на 6. Благодаря. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, точка 10. Освобождаване от отговорност е, на съвета. Искам да насоча вниманието ви към това, че гласуване с плюс означава отхвърляне на освобождаването от отговорност. Минус, естествено, означава съгласие с освобождаването от отговорност, начало на гласуването. Гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Всички гласуват за отхвърляне на освобождаването от отговорност. Резолюция изменение едно на колегата Либерацки. Кой е за? Против, въздържали се? Няма. Приема се изменението. Изменение 2. Да. За, против, въздържали се? Няма. Ще има ли проблем, ако гласуваме на блок? Амблок, извинете, изменения 3 до 5? Изменение 3 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против. Може ли да проверим? Чрез електронно гласуване гласуваме по изменение 4. Благодаря. Край на електронното гласуване. 15 на 8. Приема се изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по цялата резолюция, гласуваме електронно, начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. 22 на 0, по-точно 23 на 0. С това приключваме гласуването. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt, den Tagesordnungspunkt 11. Преминаваме към точка 11 от дневния ред. актуализиране на проучването на тема Кодексът за поведение на членовете на комисията. Това е едно е, изследване, което Комисията по бюджетен контрол в е, началото на последния мандат възложи за изпълнение. Искам да обясня защо направихме това. Имаше много голямо безпокойство, защото първата комисия на Барозо 2004-2009 в тази първа комисия на Барозо, на практика всички комисари, с изключение на един, бяха обвинени в лобизъм и поради това видяхме конфликт на интереси. Освен това, имахме редица други точки, например приемане на покани, въпросът свързан с деклариране, с обявяване на покани беше уредено само, че приемането на подаръци на стойност над 150 евро означава тези подаръци да бъдат предадени, но нямаше никаква уредба във връзка с поканите. И сега, за да избегнем думата скандал в публичното пространство, запълнихме тази празнота в европейската система и по този начин мога да кажа, че не си създадохме приятели, както можете да си представите, но мисля, че можем до някъде да се гордеем с това, че успяхме да уредим въпроса с поканите. Припомням, че имахме комисар по търговията, който беше поканен а, да прекара отпуската си от а, руски собственик на предприятие за преработка на алуминий и а, след това този предприемач получи достъп до европейския пазар. А, имаме също така и една а, афера с кораб във връзка с лобирането. Имаме и случаи, при които комисари по време на мандата си са се опитвали да а, вземат други длъжности, поради което а, ние възложихме това изследване и се опитахме да запълним съществуващите празноти. Радвам се, че господин Бломар, който отговаряше за първото изследване, заедно с Тини, госпожа Тини е при нас е, и ще ни представи една актуализация на изследването. Започваме с въпроса какво се получи от е, първите препоръки на целия състав на парламента в това проучване и какво е състоянието му сега. Господин Бломар, радваме се, че сте при нас. Давам ви дума темата. Благодаря за встъпителните думи. Аз продължавам на английски сега. Uh, Както спомена госпожа Гресле, това проучване беше проведено през 2008, публикувано през 2009. То анализира кодекса за поведение на комисарите от 2004 година през юли и август ни помолиха да изготвим актуализиран вариант на проучването. Трябваше да отговорим на въпроса до къде е стигнал кодекса за поведение. Сега ще кажа няколко встъпителни думи. Ще представя основните констатации и колегата Чини от, коле, от университета в Бристол ще представи промяната в кодекса от по-академична гледна точка. И след това ще преминем към заключението. Както каза госпожа Кресле, през 2011 година кодекса за поведение беше изменен след множество критики към ранния вариант на кодекса за поведение. Нека да ви го прочета. Ето това установи комисията по отношение на реформата през 2011 година. Е, ревизията на кодекса отразява най-добрата практика в света. Отчитат се коментарите от парламента и други в етапа на подготовката. Помня, че когато прочетахме това, много се зарадвахме. За първ път видяхме някаква, някаква последица от изготвено проучване и въпросите, които бяха поставени от актуализирания вариант. На първо място, в кои области има подобрение в сравнение с 2004 година? Второ, до каква степен са подробните препоръки в проучването на Европейския парламент – отчетени не само препоръките на парламента, но и на други заинтересовани страни и накрая за това дали този кодекс е най-добра практика и това твърдение може ли да бъде обосновано. Сега ще ви покажа откъде сме почерпили вдъхновение. Вижда се ознамената Канада, Австралия и Съединените щати. Мисля, че те имат много добри системи за анализ. Мисля, че в момента е подходящ да анализираме кодекса за поведение. Комисията встъпва в длъжност и тя вече каза няколко интересни неща за кодекса за поведение. Нека да ви прочета това. Ние трябва да спазваме най-високите професионални етични стандарти. Нашето поведение трябва да бъде безупречно. И след това се споменава пряко кодекса за поведение и задължението да се спазва буквата и духа на кодекса. Това е цитат от писмото за намерение, получено от всички кандидат-комисари от господин Юнкер. Това в писмото се излиза извън тези граници и се изисква допълнителна реформа на кодекса за поведение тъй като се споменават изрично контакта с лобисти. И така, първият въпрос. Сравнението между кодекса от 2004 година и ревизирани вариант от 2011 година. Смятаме, че, резултат, че сравнението е разочароващо. Подхода към промените е много постепенен. Има някои неща, които ни смущават. Има и други, които одобряваме като по-добър вариант на декларациите за интерес, които трябва да подписват комисарите. Те трябва да декларират всичките си интереси. Те трябва да актуализират тази декларация всяка година. Много е важен режима за участие в избори за Европейския парламент. Те са представени много ясно в новия кодекс и изискването за връзката между поста и бивш и бивши заемани длъжности. Срокът там е удължен на 18 месеца. Ако един комисар попада в под режима на конфликт на интереси, неговия ресор може да бъде прехвърлен на друг комисар по предложение на председателя на комисията. Но като цяло, повечето от препоръките на Европейския парламент, особено препоръките по същество, не са отчетени. Нека сега да ви представя в обобщен вид констатациите. В тази таблица сме взели елементите на добра етична система, в, като в, така като е установена от ОИСР, система за дефиниране на етичността, наблюдението на изпълнението. Ако направим сравнение между 2004 година и 2009, смятаме, че предприятите стъпки са частични. Втория въпрос за най-добрите практики в Европа и в света. Смятаме, че нещата могат да се променят, кодекса може да се промени, като се отчетат в по-голяма степен най-положителните положителният опит в други страни. Няколко подробности. Това са общите констатации, валидни за повечето разпоредби за кодекса. Няма обща система за проверяващи и балансиращи механизми. Комисията разработва кодекс, кодекса и сама преценява дали е, той се спазва. Председателя на комисията взима решение за разпределението на досиетата, за съвместимостта между политическата дейност на комисаря и задълженията му като комисар. Остава въпроса какво ще стане, ако самият председател се занимава с политическа дейност или пък при него има конфликт на интерес. Беше създадена структура, за да разглежда предложен, е, онова, което комисарят е, смята да работи след като напусне комисията. Трябва да има връзка между тази пост и бившия а, е, портфейл. Не знаем, създадена специална комисия, но не знаем а, кой а, кой членува в този етичен комитет, как работи. Няма информация, няма отчетност за изпълнението на кодекса за поведение няма предвидени санкции. Що се отнася до политическата дейност, смятаме, че тя подкопава и вреди на впечатлението за независимост и за доверието в държавата членка. Освен това, това пречи на работата на комисията. Ако комисарият излезе в отпуск, за да участва в местни или национални избори, той не може да изпълнява своите задължения като комисар някой, който не е запознат с портфейла, поема и така нататък. Но дори ако приемем политическите дейности за комисарите, няма критерии, на чиято основа да се вземе решение дали има съвместимост между политическата дейност и поста на комисар. Ако направим сравнение между етичната система в Европа и други части на света, виждаме, че са положени усилия и разбира се, никак тази дейност не е лесна, отчитайки конкретната специфика на комисарите. Не са съвсем министри, не са съвсем държавни служители. Що се отнася до назначаването им на постове след Европейската комисия, след като напуснат Европейската комисия, има ограничения, но а, те не излизат извън рамките на ресора. Според нас а, това не, не отразява а, взимането на решения в рамките на колегията. Както споменах, е- етичния комитет Адхок е, няма процедури и критерии за да прави оценка на съвместимостта. Можем да попитаме комисаря какво мисли в други системи има много подробни системи. Различни заинтересовани лица трябва да дадат своето мнение, за да се прецени дали има конфликт на интерес или не. Що се отнася до пътуването, вие споменахте вече, че няма подробности. През 2009 година ние препоръчахме експост публикуване на тази информация. Тук имаме карта на Белгия и това са пътуванията на Елио Ди Рупо. Вижда се къде, кои места е посетил. Всичко е много подробно. Също въжи за Обединеното кралство, къде е бил даден виж служител – Що се отнася до подаръците, имената на дарителите не се разкриват. Разпубликуването Публикуването на имената би е, поставил в неудобно положение е, дарителите и би поставил в неудобно положение у нези посетители, които не са дали е, никакъв подарък сега ще дам думата на колегата Джини от университета в Бристол, която ще каже няколко думи от по-академична гледна точка. Благодаря. Съвсем накратко от академична гледна точка. Направих едно проучване през 2011 година за Кодекса на поведение на Европейската комисия, като разглеждах не само предишния кодекс за поведение от 2009 година, но и по-ранни такива. Е, погледнах какви са промените, които са настъпили след 1999 година, когато е въведен първия кодекс, до 2009. Исках да видя до каква степен подобрението е довело до един постепенен подход към подобряване на етиката на Европейската комисия. Няма да ви изненадам, като казах, че наистина е много постепенен подхода, който е предприят, има по-трансформативни стъпки 99-та година, когато е въведен кодекса, но след като е въведен такъв кодекс, стъпките за неговото преразглеждане са малки и постепенни, бих казала скромни. Също така те са резултат на външен натиск, най-вече натиск от страна на Европейския парламент. Много малко желание има вътре в комисията, едва ли това ще ви изненада. за промяна. Мисля, че на ниво служители, да, там има по-голям интерес към кодекса за поведение, но това е записано в законодателството за държавния служител, докато за самата комисия тези неща като че ли не са обект на разглеждане и всъщност външни страни, външни лица, като Европейския парламент, са оказали въздействие за промяната му. Ако искаме да преминем по-нататък, по-коренна промяна най-вероятно ще настъпи, когато се промени качеството на кодекса на поведение и това ще стане само когато има външен натиск или някакво противоборство между парламента и комисията, но най-вече това ще настъпи, когато вътре се появи мотивация в рамките на самата комисия. Надявам се това да стане с новата комисия, макар че още е рано. Трябва да е ясно какво се има предвид е, под насърчаване на реформирането на кодекса на поведение. Така че този външен натиск за промяна трябва да продължи. В същото време е, явно сега е моментът, има такава възможност и може да се предприемат действия, тъй като има възможност за промяна сега. Ще се отнася до контекста на препоръките, които колегата ще представи след малко, искам да кажа, че е добре да се разгледат и други системи, в които има кодекс на поведение и той бива реформиран. Други системи могат да ни вдъхновят и можем да видим колко уникална е системата при нас и най-вече тази при комисията. Част от проблемите, предизвикателствата пред Европейската комисия са различни от предизвикателствата пред министрите в отделните правителства. Министрите в национални правителства имат политическа дейност, но това може да се окаже изненадващо за нас, когато говорим за Европейската комисия, тъй като Европейската комисия би трябвало да е независима и е правно задължена да действа по един независим начин. Така че Политическата дейност там е ограничена. Така че, да, трябва да се разглеждат а, други системи, но трябва да се имат предвид и тези разлики. На първо място е важно да говорим за прозрачност и предоставяне на информация. Не само предоставяне на информация на данни, които никой не може да използва, и само най-запаления разследващ журналист да може да стигне до истината. Трябва да има данни, които да могат да бъдат разисквани от всички. Като че ли етиката в комисията се разглежда като вътрешен въпрос, а не като въпрос от публично достояние. Прозрачността трябва да бъде представена добре и от друга страна трябва да има ясно прилагане на този кодекс. Не само той да бъде разработен, и да съществува, той трябва да се прилага, а не да се забави, забрави за него. Той трябва да бъде прилаган и да има система за отчетност, която да показва как се прилага той и да сме сигурни, че практиката отговаря на теорията. Ще дам пак думата на колегата, който има препоръки от конкретен характер. Благодаря. Um, the, um, the... В доклада са включени всички подробни препоръки, те са обяснени добре. Също така има препратка към проучването от 2007 и 2008 година и там са включени много детайли. Първото, което искам да кажа е свързан с механизмите за проверка и балансиране. Необходими са системи, които да следят за спазването на кода. Комисията вече е предприела много работа и това е необходимо и за комисарите и както каза Мишел, има нужда от редовен контрол. Тази диаграма не е лесна за разчитане на екрана. Тя е взета от Обединеното кралство. Там тя отразява необходимостта от проверяващи, балансиращи механизми. Има различни органи, които да следят за етичният характер на дейността на министрите. Що се отнася до политическата дейност, това е един от най-трудните аспекти има етични системи, от които да се е, учим, когато искаме да разделим изпълнителните функции на правителството от е, политическата при, е, привързаност. Комисарите трябва да бъдат независими и политическата дейност в държавите членки трябва да бъде ограничена до пасивно членство. Още един много важен въпрос е заемане на длъжности след напускане на комисията. Ограничението не обхваща само ресора, но е ограничение от по-общ характер. Всеки, след, всеки пост, който бившият комисар заема, трябва да бъде одобрен от специален орган. И анализът да не се ограничава само до портфейла. Освен това, трябва да се публикуват оценките за съвместимостта. В Канада, например, за всеки министър има са записани длъжностите, на които са назначени и гражданите могат лесно да намерят тази информация на специален вебсайт. Също така по пътуванията и подаръците в други страни има много добри бази данни, там лесно може да се търси е, информацията и ние смятаме, че това трябва че това е информация, която трябва да се публикува експост. Освен това, препоръчваме по-строг подход към подаръците. Когато прочетем регистъра на подаръците, има електронна таблица, но не разбираме защо подарък от производител или търговец на килими в Азербайджан не е записан. дипломатическите съображения по-важни ли са, особено по отношение на частни дарители, отколкото изискването за прозрачност и защита на обществения интерес. За нас е трудно да разберем това ограничение. Благодаря ви много ако има въпроси към госпожа Чини или мен самия, с радост ще отговорим. Благодаря. Ние пак може би няма да бъдем добре прияти, ще си създадем врагове, но както и да е това, което сме препоръчали за сегашния етичен кодекс. Много от препоръките вече са изпълнени изцяло, пет препоръки са изпълнени частично и 19 изобщо не са изпълнени, поради което мога да кажа, че трябва още път да извървим и а, е, трябва да посоча, че комисията не беше честна към нас а, е, по отношение на това как работи адхок етичния комитет. Аз а, е, посочих, те посочиха, че ще има публикация. Тази публикация няма и до днес. Тоест, публикация по това как работят и с какво се занимават. За мен това е доста жалко. А, и мисля, че днешния ден служи и за това да се формулират определени въпроси за изслушването на комисарите и мисля, че точно този аспект е много важен. Ян Скайер. Изненадан съм, че ми идва реда, защото току-що влязох, но както и да е, някой ще трябва да разчупи леда тази сутрин. Съвсем съм съгласен, изцяло съм съгласен с това, което казва Шинге, с едно малко уточнение. Мисля, че някои от точките, които бяха приети, е, променят характера на етичния кодекс. Аз е, не съм особено доволен от изпълнението, но е, когато погледнем е, този период на изпълнение, той е удължен с до 18 месеца и както и да е във всички случаи, аз не съм доволен от изпълнението мисля, че когато става дума за а, това, че няма санкции за по-малки нарушения, тогава можем да си спестим санкциите. Малко иронично се изказвам. Защо? Защото всичко това не се публикува. Аз изобщо нямам представа за това, къде е, и по какво се отличава едно по-голямо нарушение от едно по-малко и кой е допуснал по-малки нарушения. Аз не съм толкова навътре в нещата, за да знам поименно кой кога и какво е направил, но ако разполагам с доклад на Комисията по етика, която казва, че имало 50 по-малки нарушения, това вече е една качествена разлика с доклад, в който се казва, че има пет малки нарушения, но аз изобщо не разполагам с доклад, така че а, мога да посоча, че а, сме подобрили код, етичния кодекс за комисията. Това е наш плюс като парламент но при по-дребните случаи, които не са отрешаващо значение, има прекалено широко поле за тълкуване от страна на комисарите. Един въпрос във връзка с подаръците. Мисля, че има разлика дали един комисар в рамките на посещение получава подарък е, от някой, който желая нещо от комисията, или пък подаръкът е за институцията. Когато вървя по коридорите на парламента, виждам произведения на изкуството, които е, не всички са закупени от бюджета на парламента, не ни е много голям бюджет е, за това. Това са подаръци на членове на парламента по време на техния посещения. Мен това подаръкът е, не трябва да превишава 150 е, евро и е, сега, прави ли се точна разлика е, в това отношение в проучването, аз е, не намерих нищо, а също и в етичния кодекс, дали се прави ясна разлика, дали става дума за частен подарък или за подарък на институцията частен подарък, ако е при неформален повод. Така че тук е, има много широко поле за тълкуване. Колегата Денис Юнг също желая думата, моля. Е, е, благодаря. Искам да благодаря също така на секретарията за раздадените материали. Много е полезно. Също благодаря за това, че информацията е актуална. Имах неформални дискусии с Франс Тимерманс, който е един от новите, или ще бъде един от новите комисари. Тази седмица той говори с много депутати и каза, че много се радва, че в Европейската комисия ще има прозрачност, една прозрачност доста по-висока от тази в други институции в държавите членки. Така че намерението на новия екип е съвсем ясно, да има прозрачност. Смята, че настоящата система обаче е адекватна, докато ние мислим, че тя може да бъде усъвършенствана. Както казахте, госпожо председател, предишни препоръки на Европейския парламент не са били включени в предложенията за промяна. Има нещо, което каза Тимерманс, когато говорих с него, и то е, че да, не сме перфектни, но сме много по-добре в това отношение в сравнение с Европейския парламент. Е, смятам, че това е много остра критика, но може да се очаква. Трябва да погледнем и себе си, е, как работим ние и да видим къде ние можем да подобрим прозрачността. защото не може да гледаш чуждия двор, без да си подредил своя. Ако погледнем в на комисията, може да очакваме те да се взрат в нашата. Така че очаквам дебати по този въпрос. Има система, която да гарантира морала в европейските институции и е важно да работим заедно, за да подобрим прозрачността в максимална степен и ще работим заедно с Европейската комисия. Благодаря. Колегин Сендо. Колегата Сандър. Sí, yo agradezco mucho al señor Благодаря на колегите, които дойдоха за да представят актуализирания вариант на кодекса. Мисля, че докладът е, е навременен и е дошъл моментът парламентът е, да даде своя е, принос. Нужен е, разбира се, външен натиск и Европейския парламент не може да из... окаже този натиск самостоятелен. Самостоятелно в доклада са набелязани и други фактори. Националните институции, например, могат да дадат своя принос и да помогнат. Що се отнася до комисията, има един проблем, а именно няма европейски медии на европейско ниво, така както има национална преса. Ето защо няма европейски медии, които да извършват разследваща дейност. И няма медии, които да правят анализ на съвместимостта между заеманата длъжност и други дейности. Разбира се, комисията играе много важна роля и е необходимо да има етичен кодекс, който да бъде актуализиран. Този кодекс трябва да се актуализира непрекъснато и да съответства на нашите потребности, но трябва също така да се погрижим той да бъде полезен и да подпомага усилията за етика и прозрачност. Не бихме искали той да бъде инструмент, който да се използва само за критика. Той трябва да има положител, той трябва да, да има позитивен ефект. В момента комисията има какво да направи, за да подобри нещата и ние трябва да работим в позитивна насока и да използваме максимално помощта на медиите в усилията ни за повече прозрачност. Мисля, че това е начинът по който трябва да работим за истински кодекс. Трябва да кажа, че съм шокиран, макар и едва ли изненадан, защото знам, че има депутати, които наистина виждат, че не се покриват дори основните изисквания за прозрачност. Знам, че тази комисия смята, че Обединеното кралство има отлична практика и затова се надявам, че това, което ще кажа, ще бъде полезно. Стандартите в кралството Канада и Австралия са минималните приемливи стандарти, те не са максималните гласоподавателите в Обединеното кралство едва ли смятат, че най-добрата практика в Обединеното кралство е достатъчна и е задоволителна. Но господин Блумайер е прав и справо казва, че Европейската комисия не може да действа безнаказано. Поведението на комисарите не може да бъде поведение, което да се основава само на следване на собственото съзнание и морал. Не, трябва да има външна система. Трябва да се заложи таван за подаръците. Трябва да е ясно, че поведението е честно и достойно, но и то трябва да е видимо такова. Тоест да може да бъде наблюдавано от други. Питам се как е възможно кодекса на поведение вече да действа 15 години без въобще да са обсъждани тези основни въпроси. Питам се също така дали ще има политическа воля в Европейската комисия, за да се направят спешните промени, които са необходими. След 15 години мисля, че те пак няма да отговарят на стандартите и е важно да продължаваме да оказваме натиск. Аз самата се вписах в списъка на изказващите се. Искам да сортирам малко нещата, да ги подредя. От една страна, проучването имаше за обект колегата Арнолд от Испания и видяхме, че в много държави членки и международни организации всъщност имат такива проблеми. Така, ние сега искаме да подобрим нещата и искам да посоча нещо във връзка с нови колеги. На европейско равнище няма закон за министрите. В Германия е ясно. Има е, разлика между длъжностни лица и между е, мандатоносители. Тук не се прави такава разлика и така е смъртен удар да се каже това, което се отнася за комисарите, се отнася за нас. Комисарите са длъжностни лица, ние обаче не. Имаме един, единствено длъжностно лице в парламента и това е председателят. Поради което искам да посоча разликата между тези две понятия и във всички случаи трябва да се е, пречи на това колегите да казват оставете е, тази тема, тя се отнася и за нас. Не, не се отнася за нас. Ние трябва да довършим ние имаме политически мандат. Не се отнася тази тема за нас. Комисарите са длъжностни лица и за това дебатът какво се случва тук е, в нашия парламент и какво в крайна сметка трябва да стане в комисията не трябва да се смесва. Не трябва да се смесват тези два дебата и за това е, мога само да предупредя това да не се прави. Това е първата първата част. Втората част въпроса са санкциите. Имаме само етичен кодекс. Е, и той всъщност заменя национално законодателство за а, е, санкциониране на министрите. Въпроса с корупцията. Видяхме случая Дали. Какво ще правим, като се случи подобно нещо? И това, което се получи в резултат, е всичко друго, но не е и знак за качество на европейската система. Аз мисля, че трябва да работим по този въпрос и в бъдеще. Много ви моля, обаче, не смесвайте понятията, които току-що изложих. Искам да приканя комисията да се занимае с този въпрос, защото само тогава ние ще се ползваме с доверие в държавите членки, когато е, успеем да очертаем особената роля на Европейската комисия и парламента в по-силна степен в е, кодекса на етич, в етичния кодекс и се погрежим за по-голяма прозрачност на процедурите. Още нещо искам да изтъкна в дебата. Ние видяхме, че тези комисари, които постъпиха за 4-5 месеца, т.е. за временен период, те получават много дълго заплатата си, дори и след като са напуснали длъжността. Става дума за две години, според мен това не е приемливо, т.е. трябва да има едно изменение, което да визира тези възнаграждения да се получават само само за времето, в което комисарят изпълнява длъжността. Мисля, че по този начин ние ще приключим целият този е, неприятен публичен дебат. Искам е, още веднъж е, да посоча важността на този въпрос. Колегата Мако Вайнен. Благодаря. И аз бих искала критикувам кодекса. От комисарите не се изисква да декларират всичките си финансови интереси или имущество, а само онези, които могат да доведат до конфликт на интерес в при изпълнението на задълженията им. И така, кой решава дали финансовите интереси или дадено, е, даден е, дадено имущество може да доведе до конфликт на интерес, сигурно самия комисар. Няма задължение за деклариране на дългове или пасиви. Знаем, че дълговете понякога са пряко свързани с етичното поведение. По конфликта на интереси няма детайлна дефиниция на конфликта на интереси. Всичко се ограничава до рамките на портфела на комисаря. Факта, че комисарят може да гласува в колегията по всички въпроси, говори за това, че конфликта на интереси не може да се свежда само до ресора. Няма предвидена процедура за случаите, в които при комисария е настъпил конфликт на интерес. Разбирам, че в новия вариант има подобрение, но мисля, че трябва да се предприемат допълнителни усилия и да се предвидят истински санкции. Господин Гайер пак поиска думата и след това Барт Стайс. Много ви моля при въпроса как да бъде решен въпроса с временните възнаграждения на комисарите, Нека да си помислим малко по-подробно по този въпрос. Нека да си представим е, какво мислят тези комисари, какво е положението им, когато знаят, че са назначени за 5 месеца само това, че те за 2 години получават такива възнаграждения след това, според мен е нещо недопустимо. От друга страна обаче ние искаме възможно най-дълъг кулинг дал период и има причини за това. Е, е, той е, не трябва съответния комисар да започне работа място, като използва знанията си на комисар. Това е съвсем основателно. За определени сектори на трудовия пазар той вече не може да бъде използван. И аз мисля, че за една политическа кариера той вече не е на разположение, защото може би няма избори, в които да кандидатства. Така че, е, според мен е правилно за 5 е, месеца да получава той тези средства, е, но от гледна точка на засегнатият това не е толкова лесно. Ако му се плати само за тези 5 месеца, няма да има желаещи да работят само за 5 месеца, защото знаят, че след това ще бъде до голяма степен нарушена тяхната кариера. Разбира се, те няма да станат бездомни, но на това място мисля, че трябва да се тръгне по един разумен път, при който се спазват принципите, обаче не да се прави непривлекателна длъжността, която се изпълнява за толкова кратко време, така че да не могат да се намерят кандидати. Колегата Штасър. Благодаря. А, благодаря. Благодаря на тези, които направиха проучването и актуализирания вариант. Те показват колко усилия са били положени и колко добри резултати са постигнати, но показват и, че остава още много работа. Разбира се, ние можем да проведем е, изслушване, но господин е, Юнкер няма да дойде. Той казва в своето писмо, че има етичен кодекс, който трябва да се си спазва, но той няма да присъства на изслушването. Ние трябва да покажем ясно на господин Юнкер, че той не може да се самоуспокоява. В това проучване са показани много, има много констатации, които говорят за това, че са нужни още много усилия. Може би, ако проведем разговор с координаторите, ще стане ясно, че становището ни се споделя от целия парламент. Може би трябва да изпратим писмо, в което да опишем кои въпроси ни вълнуват и след да попитаме какво възнамерява да направи той. Ако той продължи с своето отношение, че всичко, че всичко е както трябва, че няма никакъв проблем, тогава трябва, трябва да покажем, че предприятите стъпки не са достатъчни. Второто, което искам да кажа, е свързано с това, което каза господин Де Йонг. Той направи разграничение между комисарите, които са назначени и избрани депутати, които имат мандат за определен период от време. Аз разбирам, че сравнението между, двете, между двата поста не е ограничено, но това не означава, че ние не трябва е, да обръщаме внимание на собствения ни етичен кодекс. Има какво да се подобри и там. Например, вижте какво стана с дискусията за тютюна. Имаше много препоръки от Световната здравна организация. Те те са свързани с наличието на определени контакти. Ако има контакт между хора, им, имащи нещо общо с тютюната промишленост или депутатите от Европейския парламент или Световната здравна организация, ние трябва да сме информирани за това. Това е само един пример за областите, в които ние трябва да предприемем нещо. След като ние критикуваме комисията, трябва да сме наясно, че някой може да се поинтересува от нашия етичен кодекс. Ето защо нека да се защитим от критика, като съвършенстваме собствения си кодекс и като покажем, че в това, което вършим, няма нищо нередно. Очевидно това е само един аспект и мисля, че ние трябва да огледаме и своя етичен кодекс. Господин Келмал, благодаря, госпожо председател. Още веднъж искам да се върна на въпроса за временното възнаграждение. Всъщност това е много добър пример за това, какви е, са възнагражденията, които получават служителите в Европейския съюз, но също и парламентаристите. Разбира се, има разлика между отделните функции, това беше правилно посочено. Искам обаче да подчертая следното. По време на изборите за Европейски парламент видяхме, че половината от гражданите на Европа не отиват да гласуват. Не отиват, защото те са в ситуация да не се чувстват представлявани от европейските институции и трябва да кажа, че някой, който няколко месеца работи само като комисар и има право да получава преходно възнаграждение две години, никой от гражданите няма да разбере това, поради което трябва да премахнем такива неща. И трябва да призная, че когато бяха избирани комисари за този е, преходен период, аз съм новоизбран депутат и моя вината, че не се занимах много интензивно с този въпрос, но ако знаех, аз никога нямаше да гласувам за това само за няколко месеца да бъдат избирани или по-скоро назначавани комисари, които да получават преходно възнаграждение възнаграждение за толкова дълго време. Колегата Бове. Oui, madame la présidente. Euh... Благодаря, госпожо председател. Аз е, мисля, че имаме е, интересен случай. Това е номинацията на новите комисари. Това беше посочено от е, доста колеги, но тъй като сега са предложени кандидатурите, имаме известен брой предложени комисари, които имат конфликт на интереси. Сред номинираните има такива. Това беше признато от пресата. Е, но е, най-малко от е, двама от тях вече имат, са признати за конфликт на интереси за лобизъм в банковата система и в петролния сектор. Как парламентът и как тази комисия може да постъпи в този случай? Е, всъщност, е, мисля, че трябва да имаме процедура на номинация, държавите членки да предложат комисарите, да действат правила е, на прозрачност и липса на конфликт на интереси в тази процедура. И аз мисля, че е, само една декларация от лицето не е достатъчно. Аз мисля, че това ще е катастрофално за е, общественото мнение, защото как можем да имаме доверие в комисарите, като знаем, че те са свързани с е, определени индустриални кръгове или други сектори на дейност и освен това в комисията, където те ще бъдат отговарящи лица, са директно свързани с лицата или по-скоро с с кръговете, за които те носят отговорност. От друга страна, да, казва председателката, трябва да имаме експерти и е, мисля, че е, няма е, да е добре, ако те нямат абсолютно никакви допирни точки с тези сфери. Въпросът е в Благодаря ви за направения коментар. Следващият колега. Vážené дами a pánové. Дами и господа, искам да благодаря за отличната презентация, която изслушахме. Наистина бе отлична. Прекрасна. Аз преподавам етика различни университети и етичните кодекси винаги почиват върху ясна логика. Те не се основават само на санкции. Става дума за лични решения. Лично решение да се държиш по определен морален начин. Това е по-важно, отколкото санкциите, които ще се наложат при нарушение. Така че тази е, ролята на, на, на комитета, е, който ще проверява поведението, не е да тича след отделните комисари, да ги наблюдава с кого са се видели и с кого не. Нещо друго, което споменахте, част от вас го имат на сайта си. Е, част от вас казват с кого са се видели и какви подаръци са получили. Кой качва информация на социалните мрежи, с кого е бил на почивка. Корупцията е нещо подмолно, което може да ти влезе под кожата и е много трудно да се освободиш от него. Аз не съм против това, определен човек за две години да получава висока заплата, или след като само е работил 3 месеца в комисията. Ако наистина са работили усилено, могат да получават заплата. След това има примери за това и в бизнеса. Това е нормално. Искам обаче лицето, след като напусне поста си, да не работи за лобисти и да отваря врати към европейските институции за тези фирми. Що се отнася до Жан-Клод Юнкер, трябва да го подкрепя тук, защото той наистина каза, и НП каза, че биха искали комисията да стане по-прозрачна. Смятам, че думата на човек като него няма да бъде нарушена. Ще има изслушване следващата седмица, ще задаваме въпроси на комисарите за етиката, ще зададем ли съответните въпроси, ще попитаме ли съответния комисар, знае ли какво е кодекс на поведение и какво е етика. Не искам да правим разлика между подаръците, да речем от 150 и 170 евро. Не искам тези хора да знаят, че не могат да приемат определени видове подаръци. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Бих искал също така и аз да кажа нещо, тъй като имаме експерти пред себе си. Искам да ги попитам но и представителите на комисията, кой всъщност извършва тези проверки за конфликт на интереси първоначално по време на изслушванията, това е ясно, или след тяхната номинация, защото тогава се предоставя и по-голяма информация пред колегиума, но в случаите, за които говори господин Бове, тогава нещата не са ясни и точно за това питам. Каза го и госпожа Гресли. Имаме нужда от експерти, да, в Европейската комисия. Това трябва да са хора с опит в ресора, който им се поверява, но е важно и това, което каза господин Бове. Какво става, ако съответния комисар има финансов, економически интерес в своя ресор. И този човек трябва да взема решение за климатичните изменения, за енергийните модели. Какво правим, ако знаем, че съответния комисар има интерес, финансов интерес в тази сфера? Трябва нещо да се направи. Добре е да има прозрачност, но след това трябва да се предприемат и мерки. С прозрачността сама по себе си дава една ясна картина. И след това вече трябва да се реагира на тази картина. Трябва да се види дали решенията, които се вземат, всъщност по някакъв начин са повлияни от интересите на комисаря. Трябва да знаем предварително, за да можем да реагираме. Много е деликатна тази тематика. Господин Дали също се занимаваше с деликатна тематика и се оказа, че е имал много повече от е, контакти или познати в съответната сфера. По-рано трябваше да се вземе решение, за да се защити законодателната процедура и да стане ясно и пред обществеността, че не е, е оказан натиск е, при вземането на решения в този ресор. Ето ви един деликатен въпрос. Имаме нужда от експерти, добре е да има прозрачност, но прозрачността не е достатъчна. Как можем да проверим, как можем да взимаме решения, когато става ясно, че има конфликт на интереси. Благодаря. Danke, war so nett übersetzt mit Wer hängt der Katze die Schelle um? Hat mir gut gefallen. Danke an den благодаря а, за а, този идиом а, окови на котката. А, благодаря на преводачите. Точно а, по тази причина, а, че не искаме да слагаме окови, трябва да имаме повече прозрачност. Госпожа Пломар. Извинете, господин Бломар. Искам да коментирам нещо за болезненото любопитство. Ако има скандал и нещо не е проработило, то трябва да се промени. Имаме толкова опит в комисията в областта на конфликта на интереси при служителите, имаме различни инструменти, и Ние сме, даваме консултации и по отношение на бившите служители има ясни процедури. И не разбираме защо комисията не предприеме следващата стъпка. А тази стъпка всъщност не е трудна. Не е необходимо е, да излизаме извън рамките на британския и канадския опит. Натрупан е много богат е, опит. Разбира се, съществуващите процедури не могат да бъдат пренесени механизмо. Когато разговаряхме с генералния секретар, се оказа, че изпълнението на кодекса за поведение съдържа насоки за комисари, за бивши служители на генерални дирекции. Тоест процедурите съществуват. Друго, което искам да кажа, е свързано с това как да преминем към следващата стъпка. Мисля, че участието е много важно. Комисията не би трябвало да работи сама. През 2011 година, когато кодексът беше ревизиран и беше казано, че ще има процедура за консултация, когато само, че процеса на, процес, процеса на консултация не беше много а, отворен. Можем а, да въведем процедура на консултация, в която да участват и Европейския парламент, и представители на гражданското общество. Очевидно, целта е не само да критикуваме, а и да даваме някакъв положителен принос. Участието в консултации между парламента и комисията може би ще покаже къде са, къде са различията. Госпожа Гресле говори за това. Но може би натрупания от парламент опит ще бъде е, полезен. Мишаваме думата. Съгласна съм с това, че от гледано отвън, разликата между комисията и парламента не са, не са много ясни. Би било полезно парламентът да бъде сочен като пример за етично поведение. По този начин ще може да се окаже натиск не само върху комисията, но и върху другите институции органи. взаимоотношенията между парламента и комисията не означават, че трябва непременно да има междуинституционално противоборство. И в миналото имаше желание за междуинституционален, междуинституционална комисия по етика. Има поддръжници на идеята за орган, който да включва и съвета. Въпросите за е, етичното поведение в съвета е, до сега не са били повдигнати. Госпожа Глесбург от Европейската комисия. Благодаря, за мен е чест и отговорност, че съм тук сред вас и мог, можах да присъствам на този важен дебат за ревизирането на Кодекса за поведение. Ще бъда е, кратка, тъй като дебатът не приключва днес. Представянето на изследването може би не е толкова балансирано, когато се казва, че комисията не е изпълнила своите задължения и не е спазила кодекса, искам да ви напомня, че парламента беше предвидил резерв със средства при определени, с определени резерви. След това този резерв беше освободен. Имаше разговори в председателския съвет и комисията се опита да направи това, което можеше и което трябваше, за да отговори на изискванията на парламента. Това не означава, че не бива да се стремим винаги към подобряване, но ми се струва, че погледът е малко прекалено негативен. Що се отнася до препоръките, отправени днес, е, които повтарят е, препоръките в миналото, нека да направим разграничение между това, което може да се постигне, като се промени кодекса. Става дума за някои древни детайли, не става дума толкова за а, промяна в кодекса, колкото за подобряване на прозрачността при изпълнението. И, и, и от една страна, от друга страна договора. Защото договора предвижда дисциплинарни процедури. Тук сме в друго измерение. Европейския съд е този, който може да санкционира комисарите. Не можем да претендираме, че това може да стане по друг начин. Става дума за член 247 на договора. Това не означава, че комисарите не трябва да спазват кодекса и твоите задължения. Има относително малко нарушения. Защо? Защото комисарите са 28 на брой и те са те са, работят с ясното съзнание, че са били издигнати като независими лица и те са наясно със своите задължения. Но върху тях има непрекъснат контрол от парламента, пресата, някои неправителствени организации, собствените и служби. Комисарите са като в стъклена котия, като в аквариум, като на витрина. Те са непрекъснато под погледа на хората. Те не очакват да допуснат грешка, преди да предприемат нещо, те проверяват предварително. Те, преди да приемат подарък, те се обаждат на протокола на генералния секретар. Непрекъснато са в контакт с съответните служби, за да са сигурни, че спазват духа и буквата на кодекса. Така че, сега, Доклад за, доклад за нарушение на кодекса, който не съществува, не би било лесно да се направи това. Да, може да има проблеми и ако има проблем, председателя на комисията има правомощията да речем, да се обърне към съда или пък да поиска даден комисар да се отегли. Има процедури. Вие сте наясно с опасностите от конфликт на интерес при дейността на някои комисари. И тук комис... комисията е предвидила подсилена система, че създаването на заместник председател и комисари комисарите не, са, не, не осъществяват самостоятелно задълженията по своя ресор. Непрекъснато има и за проверки. Те знаят, че ако бъдат избрани, те ще бъдат под непрекъснати контрол от страна на различни органи. Те знаят, че те са под непрекъснат контрол и всички комисари са се ангажирали да защитават общия интерес, а не конкретния интерес. Що се отнася до а, преходните възнаграждения, това е а, регламента на съвета. Там са определени тези преходни възнаграждения. Аз мисля, че не бива да изпускаме от поглед това, че става дума за правна рамка, която налага спазването на закона от всички и особено от комисарите. Благодаря за вниманието. Благодаря. Искам за аквариума да кажа само, че в един добър аквариум винаги има и зелени растения. Не е така винаги, че този дебат е, ние го водим, защото е, няма достатъчно прозрачност в е, сектора. Ние не знаем как се прилага етичния кодекс, поради което ние проведохме тази дискусия. А тези, които трябва да изпълняват този кодекс, би трябвало да са задължени към отчетност. В Германия се казва е, това, което не знам, не ме и интересува особено. Така че е, тук е, ще трябва да се прилагат някои от изпитаните административни методи. Тоест, като няма информация, никой няма и да пита в тази връзка и за нея. Така че а, ние а, не разбираме защо никой не работи по преработката на етичния кодекс, въпреки че имаме промена на етична ситуация и а, имаме и някои нови развития в тази сфера. Аз а, смятам, че трябва да разберем по-добре това, което ще трябва да изпълняват сега номинираните комисии, комитетът, етичния комитет АКХОК трябва все пак, и това искам да добавя, да се отчита до някъде за своята дежност госпожа Глеспорт не, госпожо Гресле, комисията отговаря на всички въпроси и ще отговаря на всички въпроси, които идват от вашата комисия. Ние получихме този доклад преди няколко дни. Комисията наистина мога да кажа, че с много голямо внимание се отнася към питанията на парламента, но мисля, че първото четене, което беше направено, не е това, което се отразява. Комисията предлага, прилага кодекса, е, прилагаше го е, в буквата и в духа му. Разбира се, има неща, които трябва да се подобрят, но е, не трябва да се подобряват неща за прозрачността на председателя Юнкер, ако той вече е ангажиран и е писал писма за мисията на комисарите. Не трябва да се диаболизират нещата и да се мисли, че комисията прекарва своето време, опитвайки се да извършва нарушения нарушения. Това въобще не е вярно. Комисията прилага етичния кодекс в неговия дух и буква. Има е, редовно организирани е, заседания и трябва да посоча, че е, не е вярно, че не правим нищо. Има тренинг, който е направен за е, новия кабинет, за мини кабинета и има тренинг за е, да могат да научат хората какво да правят, към кого да се обърнат и това продължава, госпожо Кресле, това ще продължи и в новата комисия. Това се правеше и през целия минал мандат, така че не мислете, че нищо не се прави. Не е нито правилно, нито нито справедливо да се каже, че няма процедура за следене на дейността на комисарите след изтичане на мандата им. Това е част от кодекса. Е, става дума за 18 месеца, е, в който се прилагат критериите на кодекса по отношение на лобирането. Така че мисля, че е, не трябва да се каже само, че комисията ни е излъгала и че комисията не спазва своите задължения. Е, беше, е, разбира се, е, постигнат напредък. Госпожа Чини каза това, че се постига напредък стъпка по стъпка и наистина този кодекс и изобщо комисията подобрява стъпка по стъпка своята система всъщност това, което аз казах, то е, се базира на едно писмо на комисията от 2011 година. Намеряваме of... да публикуваме тези решения, решенията на етичната комисия, Ad ЕДХОК на вебсайта е, Europe, за да не се налага да се изискват е, допълнително изпращането на тези документи по съответния регламент. Все още чакаме това да стане. Ще ви кажа съвсем откровено, ние тогава направихме едно сравнение и се радваме много, че научихме как да продължим да работим в тази насока. От този преглед съвсем ясно стана, че е, преобладаващата част от исканията на парламента, на целия парламент, имам предвид, не бяха изпълнени. Въпреки това, ние е, се съгласихме в тази комисия за е, снемане на резервата, за отмяната й, но е, сега още веднъж ще трябва да се върнем към етичния кодекс за новата комисия, защото смятаме, че някои неща трябва да се подобрят и ако правилно съм разбрала комисията, трябва да има съответно писмо до комисията, така че в това писмо ние ще изложим всичко, което смятаме, че е важно. Колегата Сендър желая думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите. По отношение на комисията, да, има добри практики, има опит, има правила, има регламентация. Не е нужно да се гледа надалеч, за да се види какво трябва да се направи по този кодекс. На второ място това, което казахте, госпожо Чини, е свързано с трите институции. С, с законодателния диалог, е, свързано и с други институции. Има и други институции, които са участвали в такъв диалог. Сега за към представителя на Европейската комисия, това, което казахте за новата структура, предложена от председателя Юнкер. Заместник-председателите би трябвало да надзирават прилагането на кодекса на поведение за онези комисари, за които отговарят. Правилно ли нали ви разбирам? Това ли всъщност, това ли е една от гаранциите? За да няма конфликт на интереси. Това част ли е от а, техния ресор? Тези заместник-председатели е, да надзирават съответните комисари дали се държат етично. Ломая, питам. Ако ми позволите и аз е, да отговоря, защото ме споменахте, спомням си много добре дебатите, които се проведоха тук 2008-2009. Е, тогава организирахме две представения. Първо представихме средносрочния, след това заключителния доклад. Аргументите не са се променили. Комисията казва същото. Единственото ново нещо, което чувам, е, че е необходима промяна в учредителния договор. Много интересно, за да се промени кодекса, да се промени учредителен договор. Това е доста разочароващо. Има отлична практика, която може да се използва, пък има отлична практика и в комисията. Просто трябва да се отиде малко отвъд това и не разбирам защо постоянно се държите така, се едно някой ви напада. Не всичко, което правим е отлично, същото казахте и 2009 година. А след това направихте известни промени и има подобрение. Благодаря. <laughs> Благодаря за търпението. Що се отнася до стъпването в длъжност на новата комисия? председателят е този, който ще трябва да вземе решение. Не знам как точно ще се развият нещата. Що се отнася до новата структура, опасността от конфликт на интерес или пристрастност е ограничен. Просто защ... не само защото един комисар трябва да декларира своята лоялност, и дейностите, които е извършил преди това, не могат да влияят а, върху неговата дейност. И освен това има колегиална структура, а, допълнително подсилена от а, факта, че няколко комисари работят а, под ръководство на един заместник-председател в интерес на а, обществен интерес. Надявам се, че обясних достатъчно добре, що се отнася доказаното от господин Пломайер. Договорът определя правомощията, ролята и отговорността на съда. При става дума за член 247, което не означава, че не могат да бъдат предприяти мерки в рамките на мандата, ако възникнат проблеми. Очевидно е, че председателят разполага с възможността да реагира е, и да е, обърне внимание на определен комисар към определен въпрос. Доколкото знам, това никога не е било необходимо. Имаше един комисар, който подаде оставка и това доведе до скандал, защото Имаше съмнения, че, това е, че е, оставката е била поискана твърде бързо. После той се обърна към съда, но искам да ви кажа, че има възможности за предприемане на мерки в рамките на мандата. Ние непрекъснато търсим е, решения под нивото на атомната бомба. И тъй като сме в процес на търсене, се опитваме да положим усилия. Колегата Петри Срамо. Mm, yes, thank you. Chair, and I'm Благодаря. Много съжалявам за това, че пристигнах късно на това заседание. Ще бъда съвсем кратък. Винаги се опитвам да не забравям, че гледната ни точка трябва да бъде гледната точка на гражданина и на дънакоплатеца. Не винаги успявам, но поне се опитвам. Съвсем накратко. Още много път ни предстои. Нямам решения, които да предложа днес, но исках да го кажа. И това трябва да бъде включено в протокола. Много дълъг път има още. Никой човек, разумен, където и да се намира, в Глазго или Барселона, или Хелзинки, или Берлин, или Мадрид, не би разбрал, защо е толкова трудно да има една добра прозрачност, която да покрива основните критерии. Благодаря. Благодаря. Ще дискутираме на срещата на координаторите как да продължим да работим по този въпрос. Аз ще предоставя на колегите цифровите данни за преходните възнаграждения на комисарите. С това приключваме тази точка от дневния ред. Следващите две точки от дневния ред ще трябва да отложим поради заболяване на комисар Семета. Пожелаваме му бързо оздравяване. С него ще оговорим нова среща, така че в с това Стигаме до края на заседанието и след почивка от 5 минути предлагам да започнем срещата на координаторите, на останалите пожелавам приятен ден до днес след обед.